Proszę Państwa, rozpoczynamy. Колеги, нека да започнем с следващата част на днешното ни заседание. Продължаваме по дневния ред. Действията за информиране и насърчаване, свързани с, с костопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави. Господин Скот поиска думата, както и господин Агнио. От групата на ЕФД искам да се отложи гласуването, защото този законодателен акт е прибързан и вече има разпоредби, които обаче не се прилагат както трябва. Бихте ли повторили вашето искане? Да, с удоволствие. Групата EFT прави предложение за отлагане на гласуването по този доклад, тъй като това е прибързано законодателство и така или иначе вече съществуват разпоредби, които не се прилагат както трябва. Председателята. Разбирам, че трябва да гласуваме вашето предложение, така че полагам на гласуване предложението за отлагане на гласуването за по-късна дата. Вие предлагате да се отложи гласуването, нали така? we postpone the vote. If we vote no. Okay. Tak, kto jest И така, кой е за отлагането на гласуването? Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Първо, кой е за отлагането на гласуването? Ще изчакаме, за да могат всички да се оформят мнение, да вземат решение. Можем да приключим гласуването. Изчаках достатъчно. Сега край на гласуването. 11 гласа за, 20 гласа против. Това означава, че можем да преминем към гласуването. Ще гласуваме предложението на комисията, свързана с действията за информиране и насърчаване, свързани с скоспанските продукти на вътрешния пазар в трети държави. 340 предложения за изменения бяха внесени. Гръцкото председателство ни помоли да се опитаме да постигнем споразумение на първо четене. Затова след първо след гласуването ще гласуваме също предложение за започване на преговори с съвета за постигане на споразумение на първо четене. Разбира се, целият екип ще участва. Ако отхвърлим преговори за провеждане за разговори с съвета на пленарното заседание. Ще внесем това, което приемаме днес. И това ще бъде нашето решение на първо четене. Така че можем да преминем към гласуването. Ако докладчикът желая да вземе думата, мога да й дам думата. Няма такова желание. Много добре такъв случай преминаваме към гласуването. Първо ви е компромисно предложение. Компромис едно. Кой е за? Първо трябва да гласуваме изменения 107, 11 и 106 на Патрао Нуевеш. Е, пункт 106 е, пани 107 106 се отложено, оттеглено. Останалите ще бъдат гласувани по-късно. За това сега гласуваме компромис 1. Кой е за? електронна проверка. Моля, гласувайте. Електронно гласуване по компромисно изменение номер 1. Край на гласуването. Много колеги от Испания присъстват. Благодарение на докладчика ще повторим гласуването и така. Кой е за компромис едно? Моля, гласувайте поименно. Компромисно изменение номер едно. Nie, to... Okej. Okay. Zamykam Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 2. Кой е за? Всъщност електронно гласуване. Замека гласуване. Край на гласуването. Приема се. 145 Кой е за 145-то изменение? Кой е против? Отхвърля се, но нека да проверим. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146. Кой е за? Против? Против? Дами и господа, моля гласувайте електронно по изменение 146. Край на гласуването.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 Отхвърля се. 151. За. Против. Приема се. 152. За. Против. Сто пятьдесят три. Кое за?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 против, отхвърля се. Компромисно изменение номер 3. Кой е за? Всъщност електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега е изменение. Двеста Всъщност компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Компромисно изменение номер 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста двадесет едно. Кой е за? Против? Отхвърля се. Жалко. 223. 227. Кой е за? Кой е за? Против? Приема се. 26. Кой е за? Против? Приема се. 228 за против, отхвърля се 229 за, против, приема се 27 за, против, приема се 230, 231 за, Кой е за? Против? Приема се. Двеста двадесет 29. Всъщност 29. To jest Поправка Poprawka Приема се. 232. За. Против. Приема се. 30. Извинете. 235. Кой е за? Против. Приема се. 32 изменение от докладчика. Кой е за? Против. Приема се.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 Втора част. Моля, гласувайте. Приема се. 33-то изменение на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. 238 на Данта. Кой е жа? за? Против? Приема се. То е еднакво. 240 изменения. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение номер 7. Кой е за?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 Преминаваме към 242 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 243. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля гласувайте. Изменение 243. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Do kompromisu szóstego. Компромисно изменение номер 6. Моля, гласувайте. Компромисно изменение номер 6. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Триста и деветнайсто изменение, то е еднакво с 320. Кой е за? Против?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 15. Tytułami. Poprawka 321. Kto jest za? 321. Кой е за? Против? Отхвърля се. 322. За? Електронна проверка по изменение 321. Моля гласувайте. Замекам гласование. Край на гласуването. Отхвърля се. 322. Кой е за? Против. Отхвърля се. 323. Кой е за? Против. Приема се. 324. За. Против. Приема се. 325 за. Против. Отхвърля се. Четиридесет и пет. Кой е за? Против. Приема се.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 електронна проверка. Моля, гласувайте по изменение 331. Край на гласуването. Приема се. 332. Кой е за? Против? Електронна проверка. 332 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста кой е за? Против? Приема се. 47. Кой е за? Против. Приема се. Пункти преамбули. Пирш. Преминаваме сега към преамбилната част, към съображенията. Първото изменение докладчика. Кой е за? Първо изменение на докладчика. Кой е за? Първо изменение. Електронна проверка. Замека гласуване. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. 51. и едно. Кой е за? против, приема се. 52. Кой е за? Против. Електронна проверка. Изменение 52. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 54. Кой е за? Против. Приема се. 55. Кой е за? Против. Приема се. 61. Кой е за? Против? Приема се. Нека все пак да проверим Извинение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Кой е за? Против? Отхвърля се. Пето изменение. То е идентично с 77. Кой е за? Против? Електронна проверка. Изменение номер 5. Отварям гласование. Замекам гласование. Next. Next. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и седмо изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. 83-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 84. Кой е за? Против? Приема се. 87 изменение на Маринеско. Кой е за? Против. Приема се. Осемдесет и осмо. Кой е за? Против. Приема се. 90-то на Аюзо. Кой е за? Против. Приема се. Деведесет и първо. Кой е за? Против. Приема се. Поправка справоздавци номер 10. Поправка номер 10. Кто е за? Десето на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. Сега окончателно гласуване по предложението с внесените изменения. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега, моля, гласувайте за проекта на законодателна резолюция. Начало на гласуването по проекта на законодателна резолюция. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега, моля, гласувайте по решението за започване на преговори с съвета. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме състава на преговорния екип. Моля, гласувайте. гласуваме състава на преговорния екип. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Преключихме с гласуването по тази точка. Mamy jeszcze e, dwa głosowania.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 Докладчикът даде възможност на колегите да се тръгнат, но нека да преминем към следващата ни точка, а именно становище по предложението за резолюция на господин Силвестрис относно справенето с проблема с безстопанствените животни. Приемане на проекто становище под формата на писмо. На 11 февруари ние решихме да изготвим становище под формата на писмо. Съгласно 220 от процедурата, съгласно сегашните изисквания, подобно становище трябва да бъде прието от ресорната комисия и да бъде включено в писмото до председателя на парламента, в което се посочва резултата от гласуването и отправяйки молба да отправи това писмо до съответните заинтересовани институции, за да могат секретарията да подготвят проекто писмото, в което се включват предложенията на координаторите също. и събирането на коментари приключи на 26 февруари. Сега разполагаме с проекта, който е договорен и така нека да го гласуваме. Кой е за това проекто становище? Кой е за приемането на проекто становището? Нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И така, проектостановището е прието, то ще бъде представено под формата на писмо до председателя на Европейския парламент. Преминаваме към следващата точка, именно размяна на мнение относно бюджета за 2015 година. Докладчик е, от нашата комисия е господин Николеско. Ще приемем е, писмо, в което се посочват какви са приоритетите на Комисията по селско стопанство Таз годишната бюджетна процедура ще бъде по-различна от тази от през предходните години предвид на предстоящите избори за Европейски парламент и беше договорено, че специализираните комисии няма да изготвят становище относно приоритетите за бюджет 2015. Вместо това обаче тези комисии ще изпратят писма до основния докладчик и в тези писма те ще посочат какви са техните приоритети. И писмото от името на нашата комисия беше изготвено от господин Николеско, като отговарящ по тези въпроси от името на нашата парламентарна комисия. Това проекто писмо, изготвено от господин Николеско, съдържащо приоритетите на нашата комисия, беше изпратено през месец февруари на вниманието на координаторите и те трябваше да представят своите коментари. След това новия вариант на писмото беше представен на всички депутати от тази парламентарна комисия. Това, което гласуваме днес е писмото, което е резултат от неформалните консултации на ниво координатори. След гласуването писмото ще бъде изпратено до основният докладчик. Проектът е включен в документите, с които разполагате. Преди да преминем към гласуването, искам да дам думата на докладчика по становище. Давам думата на господин Николеско. Благодаря, господин председател. Вие вече казахте най-важните неща и едва ли е необходимо аз да отнемам повече време. Като се има предвид, че става дума само за писмо, ние не можахме да включим всичко, което искахме да бъде включено, но обръщаме внимание на два въпроса. 2015 е първата година от пълното прилагане на реформата на ОСП и това изисква достатъчно финансови средства, за да могат да бъдат обхванени всички елементи на реформата, например екологосъобразните мерки. Друг важен елемент са средствата за справение с сълскостопански кризи. Тези средства, които остават неизползвани, трябва да се използват за субсидии за следващата финансова година. Както споменахте, господин председателю, това писмо вече беше представено на вниманието на колегите. Те изпратиха своите бележки. Въпреки това, бих се радвал да чуя дали имат допълнително някакви коментари. Председателят. Допускам, че няма коментари. Ние без това доста напредваме с времето. Благодаря ви, господин Николеско, за допълнителната информация. Нека да преминем към гласуване. Моля, гласувайте за проекта на писмо, изготвен от господин Николеско в консултация с координаторите. И така, начало на гласуването, край на гласуването. Благодаря ви. Писмото е прието от Парламентарната комисия по селско стопанство и ще бъде изпратено на основния докладчик по бюджет 2015. Искам да благодаря на господин Николеско. Приключихме по тази точка. Преминаваме към последната част. Вече се забавихме с един час, но нека да започнем изслушването, свързан с Международната година на семейното земеделие. Това е много важен въпрос за европейския модел на земеделие. Ние ще изслушаме много интересни презентации, но а, преди това нека да направим 5-минутна пауза, за да можем да дадем възможност на участниците и на ораторите да заемат местата си. Proszę Państwa, rozpoczynamy zapowiedź po krótkiej przerwie. Уважаеми колеги, след кратката почивка, която не бе толкова кратка, нека да продължим следващата част от заседанието. Темата е много важна. Международна година на семейното замеделие. Ще представим европейската перспектива. Отбелязваме тази година. Това е инициатива на ФАО, Организацията по храните и земеделието. И ние решихме да допринесем към тази инициатива с тази конференция. Ще изслушаме различни оратори от а, всякакви области, от университетите. Разбира се, ще изслушаме и фермерите. Първо ще чуем представител на ФАО. Семейните стопанства не винаги притежават своята ферма, но работят в земята или отглеждат животните и това е основния вид земеделие. От панства Шунковскиего. Има огромно многообразие е, от ферми в различните държави членки. Положението е различно. Всички ние в тази комисия го знаем. Всеки от нас е запознат с тази тема и при работата си със своите избиратели. Има различни модели на земеделие, за това също ще слушаме. Семейните ферми са изключително добри при екологична защита, използване на ресурсите. Те предоставят различни хранителни продукти на семействата. Их вкладов в безпеченство живнощове oraz... Други важни характеристики, може би извън Европа повече, са свързани с борбата с глада. Ще дам думата и на колегите, но и на други. Днес ще изслушаме госпожа Давидова от университета в Кент. Тя е била в комисията и преди. Добре дошла. След това доктор Хенеси, научно-изследователския център за селска економика на Ирландия. И след това доктор Плас от университета в Гьотинген. Също така е и фермер. Преди да дам думата на гостите, ще дам думата на госпожа Вила Реал, директор на ФАО Тя отговаря и за организационните въпроси, свързани с годината на семейното замеделие. Добре дошли и на представителите на Европейската комисия. Добре дошли. Разисквахме сложни теми, като делегираните актове. След това гласувахме И сега малко интелектуално предизвикателство. Ще обсъждаме семейното земеделие. Ще дам думата на, представители, на представителя на ФАО. Имате думата. Good morning to all. It is... Добър ден. За мен е удоволствие, като представител на ФАО, да бъда днес с вас. Ще говоря за този изключително важен въпрос в международен план. Надявам се дискусията да е изключително интересна. Ще говоря по няколко въпроси, свързани с семейното земеделие. Ще кажа каква е ролята на ФАО в рамките на тази година и ролята на Съюза. След това ще споделя своите заключения. При семейното земеделие наблюдаваме огромно многообразие по света, пък и от отделните региони и държави. Когато говорим за това замеделие, говорим за различни размери – ферми или стопанства, много големи и много малки. Огромно многообразие, що се отнася до природните ресурси, до финансовите ресурси и така нататък. Имаме богати семейни а, е, ферми, имаме много бедни. Дори и такива, които не могат да издържат себе си. Когато обаче тези стопанства получават допълнителна подкрепа, те се справят, стават изключително а, е, добри, производителни. Но за да се стигне до това, те имат нужда от подкрепа. Ще кажа каква по-късно. Повечето такива стопанства всъщност не представляват един модел на земеделие. Това е начин на живот. Това се забеляза във всички диалози на регионално ниво и на ниво заинтересовани страни. Какво е едно семейно стопанство? Много е трудно да се дефинира това, поради многообразието, което споменах. Знаем, че общото измежду тях е, че разчитат на труда на членовете на семейството. Но не само, може да има и платени работещи, обсъжда се колко трябва да бъдат или не, но така или иначе Голямата си част разчита на труда полаган от членовете на семейството, обикновено се притежават или се управляват от семейството. Ето това са общите елементи на всички такива ферми. Вътре обаче в това общо определение има многообразие. малки, ма големи. В годината на семейното земеделие – Включваме и дребните рибари, както и лесовъди. Там също има семейни стопанства. Когато говорим за този тип земеделие, е, можем да кажем, че тук има различни економическо, земеделско, но и социално, културно, които определят семейното земеделие спрямо другите видове производство. Солидарността на членовете на семейството е много важен елемент тук. Това не може да се каже при индустриализираните модели на производство. Тъй като тези ферми се притежават от семейства, е, обикновено те са заинтересовани да предадат фермата в бъдеще на бъдните поколения. Тоест, искат да подхождат устойчиво към своето стопанство, тъй като виждат, че стопанството трябва да бъде там за поколение наред. Така че екологичната устойчивост винаги трябва да се вземе предвид. Имайки предвид наследството, което оставяш за едните поколения. Това е част от семейното замеделие. При индустриалното замеделие някои стопанства работят така, се едно утрешния ден не съществува. Трябва да се заграби всичко днес. По друг начин се мисли, ако имаш деца или внуци и имаш семейна ферма. Културна гледна точка. Отново има многообразие по отношение на това, що е то семейство. Семейството не е само съпругата, съпругът и децата. Има многообразие по света за това, що е то семейство. Има разширено семейство, различни поколения, чичовци, лели или полигамни семейства, където има един съпруг, няколко съпруги и това също са семейства. Чисто културно това е отново признак за многообразие. Що се отнася до производството? Знаем, че тези стопанства не са само голямата част от стопанствата по света, но и те произвеждат голямата част от продуктите в различни сфери, като например ориз. 94% от ориза по света се произвежда в семейни ферми. Кафе памук, по света, те са и най-големия работодател. Тези ферми, както казах, варират по размер. Когато говорим за тях, хората автоматично мислят за малки стопанства. Да, на тях трябва да се обърне специално внимание, защото обикновено те са тези, които срещат най-много проблеми по оцеляването. И предоставянето на добър модел за едните поколения. Ако погледнем графиката, ще видите, че преобладава светло-синьото. Това е преобладаващият цвят. Това са стопанства с под един хектар. Под един хектар. Те преобладават в голяма част от регионите по света. много държави виждате колко малки са стопанствата. След това по-тъмният цвят е под 2 хектара. Първата колона в ляво е Китай. След това Индия. Държави като Китай и Индия виждате, че голямата част, 97-96% от фермите са под 1 хектар. И те се притежават от семейства под един хектар, както казаха, пък под два са мнозинството вече. Сега, що се отнася до Южна Америка, следващите две колони, вдясно, там вече виждате, че има по-голямо разпределение по този спектър. That in many cases and in many countries, many regions are very, very fragmented. Виждате, че замеделието е много фрагментирано. Ако искаме економия от мащаба, е необходима конкретна помощ, за да може да се стигне до производствен потенциал. Иначе е много трудно в такава малка ферма изобщо да си изхраниш семейството. Повечето ферми по света изобщо не могат да изхранят семейството си. 69% всъщност купуват храна. Те произвеждат, но всъщност купуват повече, отколкото продават. И е ясно, че това всъщност е един факт, който не бива да се пренебрегва на, такава, на такъв етап. След това, Имаме различни ограничения, пред, пред които са изправени тези ферми. Няма да навлизам в подробности. А, ще говорим за това и сутринта и след обяда. Само ще ги спомена. Достъп до природни ресурси, до пазари, познания, информация, технология, новаторство. Това е изключително важно за една ферма, за да може да процъфтява след това достъп до процеси за публично участие. Когато има такава раздробеност, изключително трудно е да чуем гласа на тези стопани. И това, което трябва да направим, е фермерските организации да бъдат подкрепени така, че да дава достъп до, при, до ресурси, до пазари, до увеличаване на човешкия капитал и политическия капитал. Казвам, че това е много важно, защото когато стопаните могат да участват в процесите на вземане на решение, политиките наистина ще бъдат по-добри, ще бъдат по-ефективни. Няма земеделска политика, която да може да върви напред, без да се е чу гласа на онези, които ще я прилагат. Това става най-добре посредством силни организации – За това трябва да се види какво е необходимо, за да се създаде една среда, която да даде възможност на кооперациите, производителските организации и други стопански организации да могат да се съберат, първо разбира се да се сдружат, защото ще се очудите, но в много държави има закони, които пречат на асоциирането или сдружаването на замеделците. И след това вече да наберат сила, да станат силни. Тук има развиване на капацитет и други инструменти, които трябва да се прилагат. И накрая искаме и да процъфтяват и да могат наистина да участват. в процесите на изготвяне на политиките, които се отнасят до тях. Тоест, Социален и политически капитал трябва да се изгради посредством асоциации и след това силна институционална подкрепа, за която пък е нужна политическа воля от правителствата и среда, която да подхранва такива политики. Ролята на ФАО сега в годината на семейното стопанство. ФАО, като всяка от организациите на ОНЕ, предоставя един неутрален форум за диалог. Този неутрален форум е място, където се срещат всички действащи лица, държавни, недържавни, неправителствени. И тези диалози са много полезни. Занимаваме се с управление на познанието, искаме да видим какви са полуките, какъв е опита, какво работи, кои политики са добри, кои не, какъв е опитът в различните държави и региони каква е институционалната подкрепа, която е необходима. Всичко това е изключително важен аспект на управлението на познанието. Това ще ни помогне през годината, пък и годините напред, да изградим една добра среда, за да може тези стопанства да процъфтяват. ФАО бе реформирана. Започнахме с външна оценка. След това, какво трябва да се реформира в ФАО, това отне няколко години. Сега сме реформирани и сме оптимизирани около 5 цели, които са на вашия екран. Няма да ги чета. Искам само да спомена, че по тези пет приоритета, които виждате пред себе си, винаги имаме предвид семейното замеделие. В крайна сметка, какво искаме да постигнем в края на годината на семейното земеделие? Не само просветни кампании и запознаване на действащите лица. Не искаме да използваме цялото това познание, което а, ще разпространяваме, за да надграждаме и да имаме силна среда за изграждане на политики, която ще направи така, че стопаните да работят добре в бъдеще. Търсим опит по цял свят – Документираме го, предоставяме го на всички, организираме мероприятия през годината, за да може е, заинтересованите страни от една страна да са запознати с тази тема, от друга страна да разполагат с необходимите инструменти, за да може да има ефективна подкрепа. До сега, в годината на семейното земеделие, имахме една всъщност подготвителна фаза, която почти приключи. Става дума за регионални диалози, които даваха възможност за изказване на всички, които се заинтересуват. Само северноамериканския още не се е състоял. То е идния месец. Информацията ще постъпи в нашите регионални конференции. Всеки две години провеждаме регионални конференции и определяме приоритетите за следващите две години. Семейното земеделие се обсъжда на всички тези регионални конференции. Ще бъде разгледано като един въпрос и държавите членки могат да, решат, че искат да го включат като част от приоритетите си през едните години. Интересува ни познанието Имаме специализирани публикации, имаме и специализирани мероприятия. Те ще съберат всички заинтересовани страни. Имаме по-късно комитет по продоволствена сигурност, Държавната конференция по хранене. Първата бе преди 22 години, сега е втората и тя наистина ще бъде една огромна възможност семейните стопанства да покажат техния принос за подобряване на храненето по света. След края на годината искаме да продължим да предоставяме техническо подпомагане на отделните държави, за да създадем подходящата среда за семейно земеделие. Създаваме една платформа за диалог за всички страни. Тя е разположена в ФАО и се надяваме да се включат всички заинтересовани страни. Самите фермери могат да допринесат към различните дебати по политиките за земеделие и семейно земеделие. Обсъждайки политиките, се фокусирахме точно върху своите приоритети, които да включим в политиките. Механизми за финансиране. Това е основен проблем в отделните региони. Семейните стопанства имат нужда от по-добро финансиране, за да се развиват. След това необходими са инвестиции за социален и физически капитал и най-вече инфраструктура. Достъп до земя, също въпрос, който бе обсъден много сериозно. Добавената полза на продуктите, научно-изследователска дейност, която да отговаря на потребностите на дребните стопани, укрепване ролята на жените и на младите в семейното земеделие и отново укрепване капацитета на производителските организации, кооперациите и други типове обща дейност. По време на тези регионални диалози, и сега ще говоря за конкретните регионални диалози в Европа и Централна Азия, един от основните въпроси бе свързан с дефиницията на семейното земеделие. Това не е сложен, е, не е еднозначен въпрос, а е много странен. Какви са елементите, които са необходими, за да има такава среда, която да насърчава развитието, как ще има по-добър достъп до кредити, до природни ресурси, до земя, до производителски организации. Един от въпросите, който излезе на преден план, бе свързан с социопола, и когато погледнем младите хора, това пък, което се чу много ясно, бе едно огромно притеснение, свързано с бъдещето на семейното земеделие, що се отнася до планиране на унаследяването. В Европа 6% от земеделците са под 35 годишна възраст. Има застаряване при семейното земеделие. Младите хора обикновено не се занимават с земеделие, с семойната ферма, отиват в града. Когато има такава миграция към града, тогава има застаряване в стопанството, което води своите проблеми. Само 6% от стопаните са на под 35 годишна възраст. Знаем, че този вид стопанство е най- често срещания модел стопанство в Европа. 97% от стопанствата в Европа, те са 12 милиона, да, 97% от тях са семейни стопанства. Те биват многообразни, както казват, по размер, по вид дейност, с какво се занимават и да подкрепа, от който имат нужда. Няма един модел и няма един вид подкрепа, която да е добрата. Не, вида помощ, от която се нуждаете, е различна. Нещо друго, което искаме да подчертаем тази година е, че семейното земеделие е част от отговора на а, въпроса или проблема с глада. Питахме се какво е бъдещето на тези ферми, ще изчезнат ли, ще ги погълнат ли големите ангроиндустриални комплекси? Мога да кажа, че само преди няколко години така се мислеше по въпроса. Казваха ни, не се интересувайте от тези дребни стопанства, тези хора, те ще изчезнат, техните стопанства, те ще се преместят в градовете. Сега виждаме обаче, че тези стопанства не са част от проблема с продоволствената сигурност, те са част от решението на продоволствената сигурност, ако разбира се има подходяща политика и среда, която а, да ги подкрепя. Европейският съюз работеше изключително активно в тази година на семейното земеделие – Европейският съюз излезе с различни продукти на изключително високо ниво. Може би сте видели вече този. Електронна консултация, която протече през няколко месеца. Беше тук с конференция нейния край на 29 ноември. Един диалог за по-устойчиво семейно земеделие по света. Съюзът също така активно участва в процеса и ще участва активно по време на тези регионални конференции за Европа и Централна Азия. Те ще се проведат след няколко дни. За годината на семейното земеделие имаме съответен комитет, който го управлява. Европейския съюз е заместник-председател, играе изключително важна роля, като определя тенденциите за развитие на тази година, съвсем наскоро имаше европейска регионална конкуренция в Букурещ. Извинете, поправя с ораторката. Глобална консултация за семейното земеделие всъщност беше това. And we do have a number of events that are coming up very, very uh, close. Да, Проведахме тази конференция. И накрая искам да се върна на няколко въпроса. Семейното земеделие няма да си отиде, то ще остане, то е бъдеще, то е част от бъдещето на земеделието, то може да бъде високо производително, може да по, наистина да се развива, ако се подкрепя адекватно посредством организации на производителите и посредством добра среда, добри политики, които да признават цялото това многообразие, които да изслушват конкретните потребности. Благодаря ви за вниманието. Bardzo, bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, jesteśmy opóźnieni. Później zaczęliśmy. Уважаеми госпожи и господа, започнахме по-късно от предвиденото, доста закъсняваме. Имаме по-малко от час за трите изказвания, така че трябва да спазвате даденото ви време, именно 20 минути. Видяхме подхода на учените. Сега ще преминем към госпожа Давидова, която също е учен. Тя ще говори за предизвикателствата и перспективите за бъдещето. Ще даде европейската гледна точка. Представителката на ФАО ни представи глобалния подход. Нека сега да преминем на европейско ниво. Госпожо Давидова, имате думата. Моля да спазвате 20 минути. Благодаря. Много се радвам, че съм тук. и Искам да благодаря на организаторите за това, че ме поканиха. Ще добавя някои подробности към казаното от Марсела. Ще представя европейската гледна точка. Преди да представя своята презентация, искам да очертая поне четири конкретни черти на семейното земеделие и средата, в която то се развива. Първо, тези ферми действат на един добре развит пазар, пазар на продукция, на труд, на продукти. Освен това, те действат в рамките на променящата се ОСП и работят за европейските граждани. На трето място те действат в страни с високи или средни доходи. Така че големите въпроси, свързани с бедността, с глада, не са основния приоритет за семейното замеделие в Европа. И накрая, много конкретна черта, имаме държави членки, които имат различни истории. Имаме обаче и нови държави членки, където поради историята на колективизация на селското стопанство сега има ферми, които трудно могат да се определят като семейни. Това е факт. Това е историята, т.е. имаме две различни версии на земеделието в Европа. От една страна семейно в западната част, например, и в новите държави членки не семейно. Знам, че сега сме се събрали да говорим за гледната точка на учените, но искам да ви представя и политическата гледна точка. Ако искаме да постигнем успех по отношение на семейното замеделие, да се осигурява необходимата продукция, то трябва да има и съответната подкрепа. Трябва да знаем обаче към кого да бъде насочена политиката и съответната подкрепа. Впоследствие ще говоря за предизвикателствата пред занимаващите се с семейно земеделие и с бъдещите възможности за развитие. Марсела представи определението на ФАО за семейно земеделие. Аз тук съм написала, че труда в рамките на стопанството се извършва от съответното домакинство. Е, за много държави семейното замеделие представлява сърцевината на сърското стопанство като цяло. По време на процеса на консултации видяхме какво смятат европейските граждани за семейното замеделие и стана ясно, че в Европа семейното замеделие е бизнес. Или ако трябва да цитирам, това може и да е нещо повече от стопанска дейност, но така или иначе е стопанска дейност. Вече говорихме за многообразието. Има един специален документ, който е посветен на тази тема. Има поне 16 вида семейни ферми в Европа, зависимост от целите зависимост от това къде се продава продукцията, дали са ферми, които са с полупазарна насоченост или не, дали имат диверсификация, дали печелят и по друг начин. Ако се опитваме да прокараме граница между семейни и несемейни ферми в Европа, би следвало да знаем, че несемейният сектор също е хетерогенен. Съществуват партньорства които представляват различни клонове на различни семейства. И всъщност ценностите тук не са много по-различни от тези в семейното земеделие. Увеличава се броя на семейните компании, които се превръщат в корпорации, тъй като има а, известни данъчни преимущества. Има и несемейни стопанства, които представляват е, корпорации от различен вид. В някои държави членки на Европейския съюз е, унаследяването се осъществява чрез доверителни и благотворителни дружества, когато няма наследник. Така че има голямо многообразие. Съответно, за целите на политиката, как да откроим сега онези, които се занимават с семейното земеделие. На първо място може да разгледаме процента на участие на, на членове на семейството в трудовата дейност. На следващо място контрола и собствеността. Тук прехвърлянето става или по кръвна връзка, или чрез сключване на брак, така че тук има един уникален елемент на прехвърляне между поколенията и доста успешно се осъществява това прехвърляне. Може да се разгледа правния статус, поне по мнение на Евростат, който дава статистическа информация, тези ферми имат три различни правни статута. Т.е. имаме едноличен собственик, един фермер, освен това има групови холдинги, представляващи партньорство и на трето място юридически субекти, които са регистрирани като компании. Искам да ви кажа няколко думи за важността на семейното земеделие в Европа и ще използвам едноличния търговец като пример. И на следващо място може да се разгледа въпроса за това кой носи стопанския риск. Преди няколко месеца Министерство на земеделието на САЩ се опита да направи едно подобно проучване е именно да се разгледат семейните ферми от гледна точка на собствеността и съответно се направи опит да се промени дефиницията на ФАО, що се отнася до семейното земеделие. Стана ясно, че тези семейни ферми в САЩ произвеждат по-малко от половината от селско-стопанската продукция, макар че там също има много членове на семейството, които са заети. Ако погледнем 28-те държави членки, 85% от всички ферми в ЕС са семейни, използват те 68% от обработваемата земя и произвеждат 71% от продукцията. Има голяма разлика между държавите членки. Не трябва да забравяме, че в Европейския съюз има голямо многообразие. В някои държави членки Словакия, Чехия, България, Унгария и Франция несемейните ферми произвеждат по-голямата част от продукцията и обработват по-голяма част от обработвамата земя. В Словакия и в Чехия тези несемейни ферми произвеждат 95% от продукцията, така че несемейните стопанства не могат да бъдат пренебрегнати. Те са изключително важни за предоставянето на продукция, която да е с високо качество и голямо многообразие на европейския пазар и за износ. Едноличните стопани притежават средно по-малко от 5 хектара земя, но в някои държави членки има големи ферми, които притежават над 100 хектара. Ето, виждате сега 12 държави членки с графика, която се състои от два различни стълба. Тук има смесване на стари и нови държави членки и съответно се представят два различни стълба. Синия стълб дава процента на обработваема земя, който се притежава в рамките на големите стопанства, независимо дали те са големи или малки стопанства. А червената графика показва процента земя, процента стопанства, които се определят е, като притежавани от еднолични търговци по-скоро. Виждате, например, че в е, Дания, в е, Великобритания има големи семейни ферми. В други държави членки, Словакия, Чехия, България, до известна степен Германия, поради източните части на страната, големите ферми са допълнени и от малки стопанства. Аз съм участвала на различни конференции и там често се чува фраза от типа на това, че малките ферми са уязвими, тъй като става въпрос за дребни стопани, еднолични търговци. Това не въжи за всички стопанства в Европа обаче. Втората история, която искам да разкажа е следната. Ако разгледаме изискването, според което не само едноличният търговец, но и семейството допринася за труда, трябва да се разгледа случай, в който семейството допринася с повече от 50% от труда. Съответно тук може да се каже, че там където имаме участие на семейството в рамките на 75 до 100%, има известни загуби. Какви са посланията? Ако наложим участието на семейството в труда да е повече от 50%, то така или иначе в Европейския съюз семейните стопанства са преобладаващи, но те произвеждат около 40% от продукцията, обработват по-малко от 50% от обработваемата земя и дават работа на около 40% от заетите. Още едно послание. Колкото по-голям е процент на семейния труд, толкова по-малка е фермата. Ако погледнете втората част на таблицата, среден размер на фермите и вървите от ляво на дясно, ще видите, че има голяма разлика по отношение на обработваемата земя. Съответно, можем да прехвърлим така наречената економическа единица в евро. Искам да кажа няколко думи и за политиката и онова, което трябва да се направи. Там, където работи едно семейство, трябва да има специална политика, тъй като виждаме, че тези ферми не са малко на брой. На следващото място, където процента на семейният труд е фиксиран, трябва да се зададе въпроса, ударението ще пада върху по-малките стопанства, върху средните по големина или върху големите. Винаги е на лице опасността с този прак от 50% да изключим някои от несемейните стопанства, които имат същите предимства и същата стойност по отношение на семейството и по отношение на устойчивостта. Какви са предизвикателствата? Ако вземем, за пример, тези семейни стопанства с прага от 50%, тук съм описала няколко предизвикателства. Няколко от тях са общи за всички стопанства в Европейския съюз. А тези, които съм написала в удебелен шрифт, са специфични за по-малките стопанства. Общото за Европа е, че стопанствата са раздробени. И включвам онова, което вече съм казал в миналото, а именно за стопанствата с полупазарна насоченост. Достъпа до ресурси. Знаем, че земята е най-важният фактор тук. Има доказателства, че големите корпорации изкривяват пазара на земя. Имаме доказателства, че в Словакия, например, стопаните, за да наемат земя, трябва да плащат 45% повече, отколкото корпорациите. Така че за тях никак не е лесно. Следващото важно нещо, което трябва да се спомене, са пречките пред получаване на заем. Малките ферми не могат да дадат кой знае какви гаранции за заема, който ще вземат. А системата на търговските банки е такава, че тя винаги отдава приоритет на големите ферми. Те са по-малко рискови. Ето защо те с, с, с предимство, когато се дава кредит. Освен това, малките стопанства нямат а, кой знае каква сила, каква власт в веригата на храните. Освен това, без участието в кооперации, те не могат да извлекат полза от мащаба. Екологични предизвикателства. Знаете колко са сложни екологичните изисквания за фермите. За един малък стопанин, за да бъде той успешен, економически жизнеспособен, трябва да се вземат предвид много различни неща и е много трудно да се взима предвид и екологичното изискване. Ето защо. По отношение на околната среда трябва да има обучение, предоставяне на информация, трябва да се предоставя обучение за това как да се произвежда по устойчив начин. Териториални предизвикателства, много от тези ферми са в халмисти местности, в отдалечени местности. Какво означава всичко това? Че разходите за производство са по-високи, трудно се осигурява, освен това, или по-скъпо струва да се продава продукцията. Ето защо в тези райони най-често има големи стопанства, които не са семейни. И последната група предизвикателства са социалните и демографските. Онаследяването. Онаследяването е проблем само за семейните стопанства – В Европа ставаме свидетели на следното. И имаме стопани, които са на около 50 години, унаследяват едно стопанство, но не желаят да поемат риски, съответно се губи стойност. Ето защо ние трябва да се опитаме да се обърнем към младите фермери, тъй като те вероятно ще бъдат ключови за растежа и устойчивостта. Марсела говореше за застаряването. Тук можем да кажем, че семейните стопанства имат известно предимство пред несемейните. Защото има известна гаранция, че ще има прехвърляне на активи към следващото поколение. Знаем, че Стоиността на земеделската земя в Европа се увеличава. Вероятно, тези ферми ще могат да дават работа на повече млади хора, отколкото не е, семейните. Бъдещето. Няколко фактора ще определят бъдещето. Единият от тях са доходите в селските райони и в градовете. Ако ако доходите в селските райони, доходите от селско стопанство продължат да изостават, младите хора ще напускат този отрасъл и няма да искат да се занимават с земеделие. Технологичният напредък бавно, но сигурно води към по-големи несемейни стопанства. Специализацията на фермите също е важна, защото когато става въпрос за производството на култури, съществува висок риск да пострадаш от а, различни природни бедствия, когато става въпрос за животновътство, съответно виждаме повече несемейни е, стопанства, там където има нужда от е, интензивност. И освен това, е, има и някои други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. Дали това сега е еднопосочна улица, всичко това, за което говорим? Смятаме, че не. Смятаме, че трябва да има семейни стопанства, които да са диверсифицирани, които да се занимават с много различни неща, само така те ще бъдат успешни. Освен това, има някои други фактори, които трябва да се споменат. Например, тези семейства са емоционално привързани към земята. Тенденцията така или иначе на преминаване от семейни към несемейни стопанства не е толкова силно изразена. Какви могат да бъдат европейските политики? ОСП беше насочена в самото начало към подкрепа на всички видове стопанства. Не само към тези, които се занимават с семейно земеделие. Освен това, ОСП така или иначе малко залита в посока към големите стопанства. Знаете, че развитието на селските райони е изключително важно и в рамките на новата ОСП след 2013 година. Мисля, че тук е важно да се работи за намаляване на разликите в доходите. Трябва да се увеличи устойчивостта на производството на семейните ферми. Аз мисля, че този вид земеделие в рамките на семейството ще продължи да съществува, ще продължи да доминира в европейски мащаб. Ето защо трябва да си зададем някои въпроси във връзка с политиките. Съответно, трябва ли да се очертаят ясни и конкретни цели за тези видове семейни стопанства в рамките на ОСП? С други думи, ако оставим тези ферми на натиска на пазара, дали няма да изгубим някаква добавена стоеност, няма да, да загубим важен източник на стоки и услуги. Като такива, тези семейни стопанства имат нужда от конкретна подкрепа. Благодаря. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Благодаря ви много, професор Давидова. Не исках а, да ви притискам. Но сега разбираме от а, доктор а, Плац, а, че ще се изкаже в а, следобената част на заседанието ни. И така няма да се налага да ограничаваме следващия ни оратор както направихме с първия. Ние сме в началото на дискусията по модела на ОСП след 2020 година и давам думата на следващия ни оратор. Добро утро, дами и господа, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата да говоря по някои от аспекти, свързани с семейното земеделие. През последните 10 години беше натрупан опит и можем да извлечем опит как можем да подкрепим семейното земеделие, да видим какви възможности и ограничения се съдържат в ОСП, що се отнася до подкрепата за семейното земеделие. Последните две изказвания ни запознаха с предизвикателствата пред семейното земеделие. Те са доста разнообразни и това прави много трудно определенето на политиката за подкрепа на различни по размери семейни ферми. През 2009, например, в Румъния средната ферма беше 12 хектара, докато в Холандия 32. И за това е трудно да се определи една обща политика, тъй като тя може да влияе по различен начин на различните по мащаб ферми. Ако погледнем първия стълб, большинството от средствата там са заделени за преките плащания. Ефекта на тези плащания върху семейните ферми е доста сложен. Има много научни изследвания в областта на тези помощи. През 2009 бяха 40 80% от семейното земеделие, над 80% в някои държави членки. Но тези плащания, преки плащания, забавят промените в земеделието и създава възможност много нежизнеспособни семейни ферми да продължат да съществуват. Позволява се на семейството да продължи да живее в своята ферма. Освен това, допринасят за намаляване на риска от различни фактори за тези ферми. София спомена, че има проблем за много семейни с плеките плащания. Те могат да, да използват средствата, за да вземат заеми за инвестиране в своите ферми, като използват тези средства като обещетение, обезпечение. Намаляването на темповете на промени обаче е вредно за тези ферми, и не създава възможности за навлизането на млади фермери, за разширяването на средните ферми и не се използват економите на мащаба и подобряването на конкурентоспособността. Тъй като плащанията са базирани върху площа, това води до увеличаване на цената на земята. Това засяга онези, които вземат под найем земи за обработване. В новите държави членки особено има доста проблеми за достъп до преки плащания за много от малките ферми. И този въпрос беше разгледан по време на последната реформа на ОСП тъй като тези схеми са насочени към конкретни политически цели и се решават на ниво държави членки на многогодишна основа. За това се ограничава възможността за по-целенасочена подкрепа за малките ферми. Предаването на фермата от едно на следващо поколение е много важно – има обаче нисък процент на унаследяване, което е проблем. Новите схеми за навлизане на, в този сектор и въпросите, свързани с пенсионирането, бяха, получаха внимание. Повечето държави членки приеха мерки, но колко успешни бяха тези схеми? Що се отнася до подкрепата на семейните ферми, виждаме, че това е помегнало в голяма степен за унаследяването, за също пенсионирането. Но същевременно има и задлъжняване. И тези промени в унаследяването и пенсионирането биха настъпени така или иначе и без тези плащания. Освен това, плащанията за младите фермери бяха твърде малки, за да могат действително да стимулират навлизането на повече млади фермери. През последното десетилетие беше направено изследване за тези плащания във Франция и бяха излечени съответните изводи. Финансовата помощ за инвестиции, за изследвания допринесоха за инвестиране в много семейни ферми по успешен начин и подобриха тяхната конкурентоспособност, което е особено важно. Освен това, оценките показват, че това подкрепя обаче неща, които и без друго биха се случили, дали ги има тези плащания или не. Освен това, схемите са доста сложни и също се създават пречки за навлизането на нови фермери. Други схеми, които косвено влияят на семейното планиране, например тези за еколого, необлагодетелстваните зони за стимулиране на различни дейности в селските райони, създаването на по-добри възможности за заетост, освен това, подкрепата за селските райони, което също допринася косвено за подобряване на достъпа до различни видове услуги от страна на малките ферми. Проучванията, направени върху и възползвали се от тези ферми, я ще приведа примера с един млад португалски фермин, който е съумяло да разшири бизнеса за производство на сирене на своето семейноство. Друг пример от Трансилвания показва, че финансирането, получено е, от, е, по схемата, е не позволило да развият е, своята ферма в отдалечена част на Румъния. Има доста успешни примери. Има също облегчени данъчни условия за, в доста държави членки. Някои държавите членки позволяват да плащат своите задължения разсрочено, за да могат да облегчат данъчната им тежест. Някои страни имат новаторски подходи при достъпа до земеделски земи. Например, инициативата СЕФ е в Франция допринася за преодоляването на фрагментацията и за запазване на семейните ферми. Също в Англия и Германия има също услуги, които дават възможност на фермерите да се объединяват. Освен това, във Франция има партньорството ГАЕК, където близо 100 хиляди семейни ферми имат участие и по този начин те могат да работят съвместно за преодоляване на фрагментацията. В Ирландия също има успешни примери за партньорства между фермите и такива свързани с унаследяването. Относно наследяването, доста от изследванията в това отношение показват, че често проблемите не са от финансово естество, а по-скоро от взаимоотношенията в семейството. За това е необходимо да има медиатори, които да допринесат за по-доброто решение при наследяването, при по-доброто разпределене. Относно бъдещите политики, първо ще направя равносметка за старите политики. Като цяло по първия стълб ефекта беше смесен. Политиките в сферата на втория стълб са по-целенасочени към семейните ферми. Има много успешни примери, въпреки че те не досят особено добавена стойност. Като цяло виждаме, че по-добре насочените схеми са по-ефикасни, но има проблем с достъпа за недостатъчно образованите фермери. Е, понякога е, е намерен, са намирани решения чрез различни схеми в държавите членки за решаване на проблема. Относно бъдещето, период 2014 и 2020, дали тази политика може да допринесе за развитието на семейните ферми. Първият въпрос, който искам да разгледам, дали ще бъдат насочени повече средства към този тип ферми. Разбира се, има възможност и това да стане. Вътрешният модел за конвен... конвергенция, свързана с налагането на плащане на хектар позволява разпределянето на средствата, така че държавите членки да могат да правят доплащания, за да се отговори на нуждите на средните по размер ферми. Но поради това, че преразпределянето е факултативно на държавите членки, зависи от техните решения, така че ефекта върху преразпределението все още не е ясен. Важно също е да подчертая, че при моделите за конвергенция и преразпределение много ферми ще загубят и това са най-вече семейните е, ферми. Малките ферми ще загубят преки плащания. За много от средните по размер семейни плещания е, би е, затруднили, липсата на тези средства би затруднило жизнеспособността и оцеляването на тези ферми тъй като новите плащания по ОСП ще се базират на площа, ще продължи и проблем с изкуственото увеличаване цената на земята. И така, дали новият ОСП ще бъде по простен има една възможност да, да се подкрепят малките а, семейни ферми тъй като има такава схема специално насочена за тях и там не се изискват екологични мерки или кръстосано спазване. И това може да се приветства, особено от държавите, някои от държавите членки. Екологичните мерки по първи стълб. Тук се въвежда нова но ниво на сложност, на изисквания за кръстосано спазване. И фермите от 11 хектара трябва да отглеждат поне две култури на тази площ, за да могат да използват плащания, свързани с екологосъобразните мерки. Поставя се силен акцент върху подкрепата за младите фермери в новият ОСП. Освен това се разрешават някои от проблемите на преходните схеми. Средствата, които са предвидени, са достатъчни да насърчат навлизането на нови фермери, по първи стълб, също по втори стълб се изисква бизнес план, който да бъде изцяло приложен на практика, преди да получат окончателното плащане. И доплащанията до плащанията по първи стълб продължават да бъдат целенасочени. Една от един от проблемите е, че не разглежда в достатъчна степен въпроса за унаследяването. За да се насърчи навлизането на млади фермери, е, трябва да се създадат възможности за плавно пенсиониране на възрастните е, фермери. В това отношение не е предвидено нищо в новото ОСП и плащанията по първия стълб всъщност не са никакъв стимул за излизането от сектора на остарелите фермери. Освен това, в сектора на млекопроизводството също се създават възможности за навлизане на млади фермери. Има риск за дохода. Това предизвикателство ще продължи в бъдеще. Има също някои инструменти, свързани с управлението на риска, което би допринесло да се подкрепят семейните ферми. Освен това, се създават възможности за прехвърляне на новаторски решения чрез дейностите в сферата на научните изследвания. Но има проблем който е свързан с е, индивидуалния подбор и фермите, които не са, нямат стопани, които да са достатъчно образовани, по-малко вероятно и да очакват. Затова трябва да има механизми, които да могат да достигат до семейните е, ферми, където хората не са чак толкова образовани. Фермите са, са поставени под натиск от страна на доставчиците, както и тези, които изкупуват тяхната продукция. Защитата на, на продукти с защитени наименования на происход и защитени географски означения също не е достатъчна. Политиките, които ще се прилагат по отношение на PDO и PGI продуктите, са различни за различните държави членки. И за някои ще бъде трудно да развият нови продукти с защитено наименование на происход PDO и не е ясно в каква степен семействата могат да се възползват от тези схеми. Например, в Ирландия там селското стопанство е налоч... насочено към износ, доста отдалечено е от крайния потребител. И какво може какво, каква може да бъде ползата за селските стопани в Ирландия при това положение? Мога да кажа, че тя ще бъде доста ограничена. От предишният е, опит показваме, че втори стълб е, съдържа повече възможности в укрепа на семейните ферми. Прехвърлянето на средства от пилър 1 към е, втория стълб показва, че държавите членки разполагат с възможността да използват тези средства. В Европа има разнообразие от ферми, включително семейни ферми, затова е трудно да се разработят общи политики в това отношение. Има политики, които се разработват на ниво държави членки и те са по-съобразени с предизвикателствата на място. Преките плащания, втория стълб създават нови възможности за фермите, но не знае в какъв, каква степен ще се отрази на конкурентоспособността им. По първи стълб също има доста успешни примери за подкрепа на семейните ферми. Е, те се подобряват е, е, в процеса на оценките изтечение на годините. В новото ОСП виждаме, че има доста възможности за подобряване на семейните ферми, по-доброто разпределение на преките плащания, насочването им към малките фирми, използването на схеми по втория стълб, насърчаване на навлизането на млади фермери. но остава да се види какво ще бъде постигнато, защото доста от мерките, свързани с преките плащания, е, са на доброволна основа. В много схеми с новаторството, качествено опаковане подкрепа за групи на производителите. Тук трябва също да има по-силен ангажимент е, от страна на семейните ферми. Какво можем да кажем за бъдещето на семейните ферми? Това са преобладаващите ферми в Европа. Те преодоляват войни и кризи в Европа и са успешни в това отношение. Когато говорим за политики в подкрепа на семейното семейните ферми трябва да имаме предвид както малките, така и по-големите и средни ферми, тъй като и те се нуждаят от такава подкрепа. При определенето на политиките в подкрепа на семейните ферми, основната цел трябва да се, насо... да се подобри конкурентоспособността, пазарната ориентация, да се даде възможност на семействата да се справят сами и да преодолеят своята зависимост. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Дами и господа, пет минути ни остават. Следващото по програма представене ще чуем след обяд. Имате ли въпроси? Разбрахме, че ораторите ще могат е, да останат и след обяд. Госпожа Давидова каза това, така че и след обяд може да питате, ако имате въпроси. Госпожа Магинес и след това следващия оратор. Госпожа Магинес. Благодаря. Благодаря на всички онези, които изнесаха представения тази сутрин. Виждам, че те са само дами, което е доста необичайно. Сега за ролята на жените, може би ще трябва да кажете нещо в семейното замеделие. След това, два мотораторите съсегнаха един въпрос, който трябва да бъде анализиран по-добре за продоволствената верига. Мерките по ОСП се занимават с самите ферми, а не се занимават с това каква, какви огромни правомощи и власт имат а, след това веригите, които, раз, които продават продуктите на дребно или на едро. Там има много а, бавен напредък. Това оказва въздействие и върху приходите на семейните стопанства. Госпожа Хене си каза някои интересни неща за данъчната политика – променливите цени на пазара? Имаме ли информация, която да ни помогне? Цената на земята след това ме притеснява. В крайна сметка се оказва, че средствата отиват при е, земевладелците, а не при онези, които обработват земята. Надявам се, не сме се провалили и сме успели да защитим интересите на активните фермери, а не на собствениците. Ако семейните ферми имат нужда от по-голяма подкрепа, голям, нужен ли е по-голям бюджет? Или пък ще използваме съществуващите ресурси по-добре? Едва ли ще се появят нови пари в бюджета, но е интересно да чуя какво мислите. Пани poseł Reimer, bardzo Äh, äh, Благодаря. Два неща искам да кажа. Първото е свързано с определението за семейно стопанство. От гледна точка на работещите в селското стопанство. Как може да заработи една ферма, ако там работят само пенсионери? Или пък ако там работят а, деца? Трябва да гледаме нещата от гледна точка на пазара на труда и съответно е много трудно да се използват дефинициите тук, тъй като това не отговаря на реалната ситуация. Например, на това, че жените работят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 Жените работят във фермите, не им се трупа трудов стаж, след това получават ниска пенсия. Друг проблем е собствеността, да речем собствеността е на жената. И всичко зависи от това семейството наистина да се задържи и какво ще стане, когато се разпадне един такъв брак. Отново нещата много се осложняват, защото отново трябва да видим дефиницията на семейното стопанство, защото кое е семейство? Стига се до семейното право и бракоразводното право. И там нещата вече са малко по-различни, ако има разтрогване на брака. Можем да кажем, че това е сектор от индустрията, но всеки може да дефинира семейното стопанство така както си иска. Говорихме за малки и за големи стопанства. Или средни. Отново, дефиниция. Какво значи малко стопанство или средно голямо стопанство? Какво е голямо стопанство? Аз а, съм фермер. Пет години съм в този парламент – и трябва да ви кажа, че не, съм се, не, съм се, не, не познавам никой, който да ми даде точна дефиниция. И то с дефиниция, която да бъде приемлива за всички, чисто академично погледнато. Ако сравним а, малко предприятие а, е, с друго, да речем в Италия, може да се окаже, че това е огромно сравнение с Италия или пък в Румъния. Може да имате малък холдинг в Румъния, който работи само за да се издържа, не продава. Нещо от рода на това, което в Германия ще речем фермерство като хоби. Трябва да насърчим развитието на дребните фермерства, но трябва да има обща дефиниция и трябва да има ефективно разходване. Как може да се предоставя, представя подкрепа при микрохолдинги, микростопанства. И не бива да се пилеят пари, защото иначе това ще означава, че няма приемственост, няма унаследяване. Инвестицията в крайна сметка трябва да е устойчива в продължителен план работещи а, членове на семейството. Това обязателно условие ли е за да има една семейна ферма или стопанство? Според мен може да се каже, че става дума за холдинг, който се управлява от семейство, а може да има и други работещи в него, от които не са членове на семейството. Примерно една пивоварна може да е семейна. Собственост да се управлява от семейство и обикновено не само от семейството, Обикновено има изпълнителен директор, да речем, който не е част от семейството, след това има служители, които не са част от това семейство. Ако се опитваме да излезем с някаква дефиниция, трябва да ви кажа, че трябва да се опитаме а, всичко това, цялата тази дефиниция да отговаря в крайна сметка на а, това, което разбират хората под а, семейно стопанство. Едва ли може да очаквате науката да ви даде точна дефиниция на малко стопанство. По-скоро науката ще ви каже многообразието. Ще дам думата на специалистите. Съвсем накратко ще можете ли да отговорите на тези въпроси? Ако искате съвсем накратко да кажете нещо сега, ако не след обяд, може да дадете подробни отговори. What... Сега за жените. Научните изследвания показват, че вложеният труд от жените в семейството е много важен. Обаче, техният дял като фермери или като собственици е много по-маловажен в Европейския съюз. Така е. Под фермер обикновено се разбира мъж. Има такъв социален проблем. Друг социален проблем е в а, правото на унаследяване. В някои държави унаследяват всички синове и дъщери поравно, което е проблем с а, все по-намаляващия мащаб на тези ферми, но в други пък държави а, унаследява най-възрастния син – Затова е нужен обмен на опит между държавите. Важно е да се види какви са обичаите, нравите и законодателството в определените държави. И кое пречи е, на това развитие. Понякога жените са професионални ръководители, менеджери на такива стопанства. Но по-скоро на друго ниво – сега за Европа. Това са... Има милиони стопанства до 1 хектар, които произвеждат е, около 2000 евро или под 2000 евро като оборот. Не може да се издържа за семейство с 2000 евро. Това наистина са много малки ферми. Каква трябва да бъде стратегията? Стратегия в единствено число не съществува. Стратегиите са много. Трябва да има стратегия за растеж, за продажба на пазара и подкрепа при излизане от стопанска дейност и пенсионни схеми също така. Полша, например, имат такава пенсионна схема. Това е важно, за да може малките фермери да се пенсионират. Не може поколение след поколение да влизат в този омагиосен кръг на съвсем дребни фирми. Има многогодишна финансова рамка, както знаете, за 2020 година, така че ресурсите трябва да се използват по-добри. Не може да се помисли дори за някакви по-големи суми в бюджета. Трябва наистина максимално да се използват ресурсите. Също така и за подкрепа на фермерите да напускат професията. Особено за уязвимите, по-уязвимите ферми. Дами и господа, налага се да приключим сутрешната сесия. Ще ви дам думата в началото на следобедния модул. А, вие трябва да си тръгнете. Е, добре, тогава ви дам думата сега. Съвсем, наистина съвсем накратко, ако може. Извиняваме се на преводачите. Да, съвсем накратко, за съжаление, аз няма да бъда тук след обяд, така че сега ще кажа няколко неща за една минута. Ролята на жените. И депутатите, и дамите тук до мен, наистина, само дами говорят. 43% от работещите стопанствата са жени. Не само в Европа, но и в Европа, по целия свят, жените имат много ограничен достъп до онова, което е необходимо да могат да произвеждат. Познания, новаторство, научно-изследователска дейност, помощ, финансова подкрепа, кредити, достъп до земя, и така нататък. Жените системно нямат достъп до всичко това. В Европа земята се притежава от мъже. Разбира се, нещата варират в отделните държави. 5% в Нидерландия, т.е. 95% са мъже, а Латвия и Естония малко под 50% от собствеността на земята е на жени цял свят жените имат по-малък достъп до всички ресурси за производство и по-специално земята. Това е проблем за бъдещето на семейните ферми. Трябва да видим и що е то семейство, защото семействата също и се съществуват, след това не съществуват, има семейство, няма семейство трябва да направим така, че и мъжете и жените да получават това, от което имат нужда, за да не, могат да произвеждат земеделски продукти. Важно е да имат глас, да бъдат чути при изготвяне на политиките. Нещо важно. Жените трябва да участват в кооперациите, в производителските организации. Тези организации трябва да бъдат подкрепяни, да бъдат отворени, открити, демократични и да включват гласа на жените. В противен случай няма как да бъдат чути жените, а те са изключително важни за всички процеси на политики и за бъдещето на семейното замеделие. Благодаря, каза председателят. Много ви благодаря. Тенденцията е ясна. Дребните ферми работят повече жени, а пък жени са менеджери на по-големи, докато пък мъжете по-често са менеджери общо погледнато. Работата в по-малките ферми е по-сложна, жените работят още по-усилено. Това трябваше да се каже. Много благодаря. Благодаря на преводачите. Благодаря за това, че останахте малко по-дълго. Довиждане на вас, защото зная, че имате други задължения след обяд. Ние ще подновим а, работа в 15 часа. Вече обсъждаме бъдещето на ОСП след 2020 година. Благодаря. Благодаря.